Бихме искали да ви информираме, че преводачите са в трудов спор с ръководството на Европейския парламент по повод на наложените им нови условия на труд, което доведе до предизвестие за стачни действия. Качеството на предоставената услуга е изложено на риск. В резултат на този трудов спор, за съжаление днес, преводът ще продължи най-късно до 22.30 часа, както е предвидено в програмата на заседанието. Благодарим ви за вниманието. Сърдечни витам Cieszymy się z Добре дошли на това заседание. Много се радваме, че сте толкова многобройни. Както знаете, комисарят днес ще ни представи три законопроекта. Комисията е приела тези предложения. Добре дошъл на комисара. Добре дошъл в парламента. Парламентът завърши първата част от е, работата по реформата в ОСП. Имам предвид доклада на господин Дорфман, който беше прият на 12 май. А сега нека да спазим процедурата, предвидена в дневния ред. Ако има проблеми, е, ако имате въпроси и проблеми за обсъждане след презентацията. Ще става дума за различни проблеми във връзка с ОСП, с различните форми на докладване, зеления доклад, например. Както всички знаят, е, трябва да побързаме, защото разполагаме с кратък срок и трябва да успеем в рамките на този срок да завършим работата по тези законодателни предложения. Сега ще дам думата на комисаря. Плана за днешната дискусия е следната. Първо комисара, след това координаторите и след това останалите депутати. В някакъв момент дебат ще се състои в пленарна зала. Сега ще дам думата на комисаря. Господин комисар, заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. Съжалявам, че закъснях малко тази вечер, но е трудно да се предвиди френският транспорт. Уважаеми председатели, уважаеми депутати, благодаря за поканата за този пръв обмен на мнение по предложенията на Европейската комисия за бъдещето на ОСПМ. Бих искал да благодаря най-напред на докладчика ви по съобщението на комисията за бъдещето на прехраната и земеделието. Господин Дорфман за това, че изготви много конструктивен и полезен доклад, доклад, който вие гласувахте в вашата комисия и в пленарна зала. Това е много важен принос от ваша страна. Ще се върна този въпрос малко по-късно. Предложението на Европейската комисия е само първата част на работата преди да започнем междуинституционалният етап. Но мисля, че предложенията на комисията дават добра основа. Можем да работим конструктивно, добре заедно, за да можем да допринесем ползи за фермерите и за селските стопани. Ние с внимание ще разгледаме вашите предложения за подобряване на предложението. Това е, според мен, балансирано, и реалистично изпълнимо предложение. То е в съответствие с изискването за едно по-устойчиво селско стопанство. Има нови предизвикателства в променящи си свят. Има изключителен натиск върху европейския бюджет и Европейския съюз като цяло. Моята отговорност е да дам сигурност и предсказуемост на селските стопани, каквато заслужават, особено, що се отнася до инвестиционните решения. Това предложение е изготвено именно в този дух. И ако не се постигне съгласие по тези предложения, това ще е в ущърп на селските стопани. Преди да премина по същността на въпроса, искам да кажа нещо за едно от най-големите предизвикателства, а именно бюджетът. Виждам тук в залата е председателя на Комисията по бюджети. Обединеното кралство, един от най-големите вносители в бюджета на Европейския съюз, ще напусне съюза. Вие знаете за това много добре. Има също доста нови приоритети, свързани с имиграцията, стълба за стабилност и прочие. За сега няма единодушие относно увеличаването на приноса на държавите членки в бюджета на Съюза. За това Комисията трябва да изготви предложения, които да отчитат недостига в бюджета и да видим какво може да се направи на ниво Европейския съюз в допълнение на това, което се прави от държавите членки. Бюджета за ОСП ще бъде съкратен с 5% по настоящи цени, 12% по постоянни цени. Комисията представи своето предложение за МФР в постоянни цени. Вие разполагате с данните. Аз видях и други анализи, които показват, че има някаква нечестност в представянето на цифрите. Аз не съм съгласен. Не приемам тези альтернативни анализи и не разбирам на каква основа се базират те. Аз не съм тук, за да водим академичен дебат за това как можем да измерваме и сравняваме многогодишния бюджет между отделните програми, защото фермерите много добре знаят как да сравнят тези данни за предходния период и за следващия период. Но ние сме за пълна прозрачност. Моите служби представиха много детайлен работен документ, където са представени конкретни въпроси, свързани с ОСП след 2020 година. Всички въпроси, които ги вълнуват. Службите ми ще продължат да ви предоставят информация, ако се нуждаят от допълнителни разяснения, когато е необходимо това. Аз много внимателно чух реакцията на много от държавите членки, онези, които бяха в София на неофициалната среща на министрите на селското стопанство в връзка с адекватността на бюджета. Мога да ви уверя, че когато дойдат повече пари за селското стопанство, аз няма да я се противя. Нито вие ще го направите, нито който да е било друг, но трябва да постигнем съгласието на всички, за да гарантираме, че това ще се случи. Имаше силни призиви от различни страни да се запази поне съществуващия бюджет за следващия програмен период. Сега държавите членки са тези, които трябва да решат е, как можем да постигнем тази цел. Крайният е, резултат от МФР ще бъде в ръцете на държавните и правителствени ръководители. Аз ще работя неусърно от моя страна, за да се подобри ситуацията за селското стопанство. Политиката е свързана с избор, особено когато средствата са недостатъчни. От началото на моя мандат аз съм много близо до ам, гражданите. Срещам се също и с много от вас, а, от вашата комисия. Не се боя да кажа, че слабостите, които констатирахме заедно, многото варианти, които обсъдихме, допринесоха за избора, който правим. И този избор на комисията, що се отнася до бюджета, е да се даде приоритет за подкрепа на доходите на селските стопани, на преки плащания. Това е необходимо, за да се помогне на селските стопани да могат да осигурят надежда и жизнеспособност за своите семейства. 46% от доходите на селските стопани идват от преките плащания. Останалото е от пазара, но пазарът е много нестабилен, може да бъде много труден понякога. Ние запазахме външната конвергенция при липсата на допълнително финансиране. Това изисква е принос на всички държави членки. Разбира се, има и такива, които искат да сме по-амбициозни, но това ще изисква много повече финансови средства. Аз съм убеден, че никой не счита, че а, трябва да има съкръщаване на бюджета. Трябва да получим допълнителни средства, за да се постигне повече напредък. За да гарантираме справедливо разпределение на плащанията и най-вече да, да помогнем на малките и средни предприятия и на малките семейни ферми, комисията направи доста предложения, сред които задължителна горна граница на преките плащания, като се отчита труда и заплащането, за да няма сериозно въздействие върху заетостта, държавите членки могат да определят между 60 и 100 хиляди евро таван. Също ще се прилага система на прогресивно намаляване на плащанията и ще има преразпределение между държавите членки. Освен това, държавите членки ще могат да предлагат еднократни плащания на малките стопани, това е много по-опростена структура, система, отколкото предходната. Що се отнася до вътрешната конвергенция, държавите членки трябва да гарантира, че до края на МФРМ 75% поне ще бъдат плащанията за пряка подкрепа от страна на държавите членки. Националното съфинансиране ще бъде увеличено. Ние считаме да се ребалансира съфинансирането в е, Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Европейската част на този е, бюджет е, се увеличава с 15,3% във втория стълб. Причината да направим това предложение, вместо да направим предложение за увеличаване преките плащания, че държавите членки във втория стълб могат да попълнят липсата на средства от собствени ресурси или от трансфер от 15% на средствата от първи във втори стълб. Държавите членки могат да използват тези възможности, ако считат, че първият стълб е приоритет за тях, а не втория. Имахме възможност да обсъдим многократно важността да се запази пазарната ориентация на политиката. Това е изключително важно, не заради идеологически съображения, а поради международните правила, тъй като без пазарна ориентация економическата устойчивост на земеделието в селското стопанство ще бъде поставено под въпрос. Това, което трябва да видим е как да подкрепим пазарната ориентация. В този смисъл председател. Искам да напомня колко важно е да се укрепи позицията на земеделските стопани в продоволствената верига. Бяха направени промени в регламента Омнибус. Предложението на комисията предвижда бъдещото ОСП да подпомага организации на производителите, които осъществяват общи действия, маркетинг, определение на цените, намаляване на отпадъците. Това ще стане от финансови приноси на Европейския съюз и в него ще бъдат обхванати всички съскостопански сектори. Както виждате, ние сме готови да създадем нови възможности, така както предложихте и вие. Вашият подход беше да се укрепи ролята на земеделските стопани в хранителната верига. Държавите членка ще могат да заделят поне 3% от пакета за подобни действия. Надявам се това да може да стане. Господин председател, едва ли ще ви изненада, че имаме ангажимент да увеличим дъла на финансирането за екологосъобразни мерки. Посочихме това през ноември миналата година и за първ път още през 2015 година сигнализирахме за това, по-специално в споразумението на ООН за прехраната нашите граждани знаят каква е стойността на обществените блага и селскостопанските производители са сред онези, които гарантират тези обществени блага. Затова в бъдещата ОСП се поставя акцент върху опазване на околната среда. Има общи и конкретни цели на нивото на Европейския съюз, включително и количествено измерими. Също така се вслушахме в критичните бележки по повод на сегашната архитектура на екологизирането на ОСП. И смятаме да прекратим действието на сегашната архитектура и да предприемем нови мерки, свързани с екологизирането. Това означава, че ще има излични условия, свързани с екологосообразни дейности при извършването на плащанията. Ще има глъв, гъвкавост за прехвърляна средства между двата стълба. Държавите членки могат да използват допълнителни 15% за прехвърляне от първия към втория стълб без допълнително национално съфинансиране. Държавите членки също така могат да насърчават екологични схеми извън поставените условия. Така че ще има и мерки за подкрепа във втория стълб. Така че действията по ОСП ще допринесат 40% от цялостния бюджет за екологосообразни мерки. Над 100 мерки се въвеждат. Разбира се, трябва да мислим за това как да направим повече. Разбира се, ние получихме доста основателни критични бележки от администрацията, от селско-стопанските производители. За това ни трябва този нов модел за постигане на резултати. Важно е формулираните правила да отговарят на реалността и на всекидневния живот на бенефициентите. Така, например, критериите за допустимост ще се основават върху предварително формулирания план. Ще гарантираме и правна сигурност, включително и за селскостопанските производители. Необходимо е мерките и правилата да отговарят на реалните условия. Също така целим чрез новия модел да постигнем упростяване. В бъдеще ще има ограничен брой на инспекции от страна на Европейската комисия и ще се проследява спазването на основните принципи и правила. Използването на нови технологии ще опрости и ускори много административните процедури. Сълкостопанските производители ще получат възможност за повече консултантска техническа помощ и заявките за това ще бъдат рационализирани и процедурата упростена. Ще използваме сателит, сателитни и други технологии, които ще позволят да се модернизира администрирането и цялостното управление на мерките и политиката по ОСП. Бъдещата ОСП ще използва систематичен и основан върху системния подход принцип. Това ще позволи да има сравнително ниско струващи, но качествени и надеждни данни за цели Европейски съюз, за селското стопанство и за опазването на околната среда. Това ще позволи да бъдат заменени много от мерките за контрол, например проверките на място. Това ще намали както разходите по извършването на мерките на контрол, така също това ще улесни и живота на селскостопанските производители, които няма да бъдат подложени на толкова много проверки. Също така предвиждаме въвеждането на една система, която да е улеснена и да позволява по-малко време за подаване на заявки за финансиране. По този начин също ще бъде по-лесно да се проверява дали се изпълняват условията за допустимост. Също така стопанските производители ще имат възможност за достъп до тези данни, за да могат да прогнозират добивите и да преценяват кои култури да отглеждат. Също така предвиждат се предимства за администрациите в държавите членки – автоматичната обработка на данни ще позволи да се определят кои заявки са допустими. Също така ще има по-актуални и надежни данни в целия процес. Това ще позволи да се измери ефикасността на прилагането на ОСП на регионално и национално равнище. Освен това, геопространственото приложение ще позволи да се предотвратят грешките в декларациите и да се предотвратят наказанията за селскостопанските производители. За да се намали административната тежест и за селскостопанските производители с държавите членки, имаме нужда от максимално надежна информация – и искаме да имаме система, в която селстопанския производител само да трябва да потвърди декларацията, която му е предоставена от администрацията. Това е наистина една сериозна промяна. Искам, разбира се, да се спра и на много важният въпрос. Знаете за това, Наистина, много е важно общата селскостопанска политика да остане наистина обща селскостопанска политика с главно О. И да предлага повече гъвкавост. Вече сега в момента има достатъчно гъвкавост, позволяваща да се отчитат местните условия. Обаче трябва да се откажем от това, което предлагахме преди. Един универсален подход. Необходимо е да предложим по-индивидуализирани подходи, което ще намали административната тежест. И разбира се, стремим се да постигнем баланс. Разчитам да продължим да работим заедно с вас, за да можем да предложим по-добри резултати за нашите селскостопански производители и да можем с тях на помощ да постигнем нашите цели в областта на продоволствената сигурност и опазването на околната среда и противодействието на промяната в климата. Законодателството ще включва общи цели на нивото на Европейския съюз. Основните изисквания на Европейския съюз към дейностите плана за одобрение на стратегическия план за ОСП ще включва цялостна оценка на взаимосвързаността на различните видове на политика и това дали те съответстват на основните цели. Държавите членки заедно с комисията ще участват в подготовката на тези планове. По този начин своевременно ще могат да се разкриват евентуалните рискове. И Европейската комисия ще може да предприеме необходимите коригиращи мерки. Тя също така ще подпомага държавите членки при подготовката на плановете за действие. Необходимо е, разбира се, да отчетем и това какви полки сме извлекли междувременно. При оценката на плановете на държавите членки Европейската комисия ще се произнася по тези планове и също така ще изготви отделен доклад след 3 години изпълнение на новата обща селскостопанска политика. Много съм доволен от това, че ще можем да предложим на селскостопанските производители нещо, от което те имат нужда. Спрях се в началото върху доклада Дорфман и неговия важен принос. След приемането му в пленарна зала, моите служби ще анализират много задълбочено този доклад, за да се прецени какви са различията между нас и къде имаме съгласие с парламента. Моето мнение е, че около 90% от препоръките в доклада Дорфман и другите препоръки наблюдения и отзиви са като цяло отчетени в предложението на комисията. Разбира се, имаме някои различия. Мога да ви предложа този документ и да сравните вашия доклад и моят доклад. И всъщност единственото различие между нас е свързано с парите, с бюджета. основата на новите взаимоотношения между Европейския съюз и държавите, членки, регионите и сълхстопанските производители отговарят на договора. Ние подчертаваме в нашия документ ролята на малките и средни предприятия и посочваме, че държавите членки ще имат определена гъвкавост в рамките на зададените на нивото на Европейския съюз условия ние предотвратяваме засилването и правенето на правилата по стрихни от държавите членки. Също така, например, преодоляхме затрудненията, свързани с дефиницията на активния селскостопански производител. И ние запазихме структурата от двата стълба – също така запазваме изцяло финансираните от Европейския съюз преки плащания. Също така осигуряваме допълнителни 10 милиарда евро, включително и за научно-изследователска развойна дейност и иновации. Ние имаме целеви мерки за семейства на селскостопански производители и за млади селскостопански производители – Имаме също така допълнителни условия, свързани с обществените блага и сред тях, разбира се, опазването на околната среда и за първ път предложихме и разработихме инициативата Интелигентни села ние запазваме уредбата за единна пазарна организация в рамките на първи стълб, като същевременно предлагаме повече гъвкост на държавите членки за определяне на собствените им инструменти и дори има отделна глава за ОСП в регламента за общата пазарна организация. Съгласни сме, че е необходимо да има силна правна уредба на нивото на Европейския съюз – Съгласни сме, че тази политика и законодателство, свързано с нея, трябва да бъдат предмет на процедура за съвместно вземане решение. Подчертаваме ролята на космическите технологии и ролята на кръговата економика. Също така, както вие препоръчахте, предлагаме упростени и засилени условия в рамките на първия стълб – и аз вече обясних какво означава това. И също така предвиждаме доброволни агроекологични мерки във втори стълб. И виждаме ключовата роля на обучението, иновациите, научно-изследователската, развойна дейност, както обучението предлагано най-вече на младите фермери. Има много неща, по които сме съгласни ние виждаме колко общо има между мнението, изразено от парламента и предложението на комисията. И разбира се, това е основа за по-нататъчната ни работа. Господин председател, искам да приключа, като каже, че през следващите седмици и месеци ще продължим по финализирането на предложението и моите служби, мой екип ще работят. Разбира се, искам на политическо ниво да поддържам сътрудничество и диалог с вас. Стремихме се да преодолеем основните политически проблеми, които са свързани с вашето предложение и моето предложение. Предложенията на комисията са една отправна точка. И разбира се, ние в нашата работа се опираме на вашите доклади, на вашия принос, както разбира се и на приноса на съвета и на отделните държави членки. И искам да подчертая, че експертните знания, с които вие разполагате, също са много важни за нас и мисля, че ще можем добре да работим в бъдеще. Благодаря ви много. Така, сега натрупахме малко закъснение. Комисаря приключи току-що със своето изложение. Има над 30 колеги, които са поискали да вземат думата по две минути, след което отговори на комисаря. След това мога евентуално да дам пак думата за една минута на колегите. Моля ви да не благодарите всеки един лично на комисаря, за да пестим време и да можем да приключим. Почваме. Ще използвам индикатора за край на времето. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Господин комисар. Докато говорихте, господин комисар, аз си мислих за следното. Един от моите търговци беше избран за търговец на годината, защото беше е, продал една машина за доене и беше взел голямо капаро за нея. Да, вие също изложихте добре това, което имахте да кажете, но трябва да се продължи дискусията. Вие непрекъснато говорите за намаляване на бюрокрацията, а аз се страхувам, че в крайна сметка бюрокрацията ще стане повече, а не по-малко. Аз като депутат от Германия е, знам, е, че най-вероятно ние ще имаме най-бюрократичното осъществяване на ОСП, което не ми харесва. През изминалия уикенд говорих с млади селскостопански производители, представихме грубо каква е концепцията и много от тях ми казаха, че при тези условия не са готови да продължат да бъдат селскостопански производители. В момента харча много средства по втори стъп, както е в Бавария. А, за бъдеще обаче това няма да бъде възможно, защото а, ще се счита за двойно субсидиране. То, е, с други думи, имаме още много въпроси, по които трябва да говорим. А, е, искам да се извиня от името на Мерет Магинес, която не може да присъства, тъй като получава награда в Дъблин. А, тя а, ми поръча да ви задам един въпрос. А, Предложението за ОСП е достатъчно солидно ли е, за да смъкчи последиците от Брексит? Благодаря ви, господин комисар, и за в бъдеще ще имам време да ви задавам въпроси. Благодаря. Е, господин комисар, вашето предложение не е нито балансирано, нито реалистично. Вие говорите за 12% в бюджета, но не е направено кой знае колко за развитие на селските райони. Може да ни дадете допълнителна информация. Необходимо е да се постигне бързо съгласие между държавите членки. Имаше много неща, които бяха направени през последните години и изглежда целта е да се търси най-малкият общ знаменател. Благодарение на Лисабонския договор Европейският парламент може да се произнася по тези въпроси, но вие стопирахте това, тъй като ние не може да се произнасяме по въпроси свързани с националните програми. вече не е възможно селските стопани да получават адекватно заплащане при сегашните ситуация на пазара. Необходимо е да се постави граница и да не се допусне ренационализиране на съскостопанската политика. Благодаря, господин председател. Ако не възразявате, ще кажа следното. ОСЕП. Знаем, че съското стопанство е един сектор, в който дори да мислим, че нещо върви на добре, изведнъж нещо се случва. Ние нееднократно сме виждали това, особено през последните години. Така че не можем да дадем гаранции. Следващата ОСП трябва да предостави на селскостопанските производители гъвкавост и възможност да отговорят на предизвикателствата. Как смятате да проведете процеса съвместно с държавите членки? Как разглеждате координацията? Ще има ли единен координиращ управляващ орган от страна на Европейската комисия? За мен това е решаващо, защото иначе ще се създаде поредното чудовище на европейската бюрокрация и селскостопанските производители ще е пострадат от това. Искам да знам как ще се координират дейностите между Европейската комисия, държавите членки и сълкостопанските производители. И вие казахте, че крайният резултат е да бъдат в по-добра ситуация сълкостопанските производители. И Хората обаче забравят, когато говорим за бюджета, че когато ОСП беше реформирана и бяха въведени единните плащания на площ, че селстопанските производители всъщност всяка година страдаха от това и за това не се споменава. Например, нито овцевъдите, нито говедовъдите не получиха никаква полза и сега нищо не се предвижда за тях. И може да се окаже, че цели подсектори ще изчезнат, защото Европейската комисия не си върши добре работата, особено при преговорите с Меркосур. Говорим за либерализъм. Господин Андрео повдигна този въпрос вече. Може би не бива да говорим, което е направил комисар Фишебал. Благодаря ви за изложението, благодаря за вашата готовност да продължите дискусията с нас. За мен най-важен е въпрос с бюджета и какво ще стане, ако не приключим на време, ако не успеем да приемем бюджет. Ще има ли преходен период или пък сълскостопанските производители е още от сега трябва да смятат, че ще има съкръщение, понеже не е пред бюджет. Засегнахте въпроса за стратегически стратегическите планове. Чух, че ще има работна група в подкрепа на страните членки. Мисля, че такава група е спешно необходима. Ще предложите ли конкретни мерки, които ще бъдат директно изпълнявани или ще давате информация за това как, как трябва да изглеждат стратегическите планове. Вие говорихте за опростяване, но искате отчети за изпълнението и доклади за хранителния състав ежегодно. Не знам как това се съчетава с идеята за опростяване. По темата за условията също имам един въпрос. Не е ли а, а, необходимо да се създадат и центрове за консултация във връзка с тези изисквания, тъй като в много държави такива центрове, центрове не съществуват? По отношение на таваните също много разсъждавам как да направим така, че за в бъдеще да не се разделят изкуствено предприятията на две. Това са въпросите, които като цяло ни занимават. Като цяло не смятам, че вашето предложение е толкова негативно. То съдържа в себе си и шансове, от които трябва да се възползваме, за да може в крайна сметка да излезе нещо добро за нашите селско-стопански производители. Господин Карти. Благодаря, господин председател. Всеки комисар, който говоря за селското стопанство, неизбежно бива сравняван с това какво е било направено по предишната ОСП. И виждаме, че всяка една нова сфера не решава проблемите, включително и значителното неравенство между селскостопанските производители. Ние знаем, че единственият начин за продоляване на това неравенство не е чрез ОСП и плащанията по ОСП. А ние виждаме в новия документ, че комисията най-сетне ще предложи горна граница от 60 хиляди на плащане. За съжаление, във вашето предложение има прекалено много вратички. И това, което вие предлагате като горна граница на плащанията е просто мираж. И като че ли вие загадвате, че ще облагодетелствате най-големите селстопански производители за сметка на всички останали. И разбира се, младите селстопански производители са важни, ако искаме да запазим нашето селското стопанство. Обаче отново те са оставени на милостта на системата за плащане, защото остава в сила старата система за допустимостта на плащанията – и ако наистина искахте да опростите плащане за ОСП, вие трябваше да предложите дефиниция за младия селскостопански производител, за активния селскостопански производител, много други дефиниции и също така нека да не забравяме, че огромното мнозинство селскостопански производители ще да бъдат по-добре и единствените, които биха могли да възразят, са нези корпоративни ферми, които всъщност използват средствата по ОСП и изразходват бюджета. Поздравления, господин комисар. Думите са верни, политиката е стара, просто в нова опаковка. Околната среда страда от общата селскостопанска политика. Губим стотици хиляди селскостопански производители, които създават заето в селските райони. Страдат работещите в селското стопанство от вашата политика. Това, което предлага вашата комисия, е да продължаваме по същия начин. 80% от плащанията да са по първи стълб, останалото става по-старом. Вие говорите за амбициозни нови мерки, само че не споменахте нито с една дума какви ще бъдат новите екологични мерки. Смятате ли наистина, че плановете на страните членки ще допринесат за тази амбициозна обща селско-стопанска политика? По време на миналата ОСП страните членки вече казаха, че има твърде сложно екологизиране. Страните просто вече че няма да участвате. Вашата цел, бъдете честен, кажете го открито, да участваме в световната е, търговия, да съответстваме на вашите двустранни споразумения за е, свободна търговия, които сте случили, да произвеждаме все по-ефтино и така нататък. Това е вашата цел и тя не е съвместима е, с общата сълскостопанска политика. Най-много ме дразнят съкръщенията в полувтория стълб. Кажете, че те ще са 25%, а не 15%. 19. Бъдете честен по този начин, ще бъдат разрушени екологосъобразните мерки, ще бъдат разрушени много региони. Говорите за тавани. Знаете, както знам и аз, че тези тавани няма да минат, тъй като държавите членки ще се противопоставят и вие сега се упражнявате в, красноречие. Така че оттеглете това предложение, предложете ни нещо ново, за да можем да си извлечем полуки от една политика, която се провали. Затова, е, и ако продължаваме в същия дух, накрая никой вече няма да ни вярва. Елате пак след няколко седмици и не предложете нещо ново. Това е най-доброто, което може да направите. Widzę, że dopisuje pan Виждам, че е, е, подхождате с чувство за хумор. Имаме два минути. Господин Агни. Мен много ме интересува измерението промяна на климата. Как точно саските производители ще намаляват емисиите парникови газове и как ще се измерват? Как ще разберем, че кравата Дейзи произвежда еди колко си метан – и същото въжи също така и за емисията азотни окиси. Комисията иска да се увеличават азотните култури и как всичко това ще се измерва, как точно ще се определя какво подобрява състоянието на климата в света и колко ще се определя а, отговорността, как ще се измерва отговорността на а, ритмите, определени от Слънцето, от Луната, от много други природни явления. И наистина трябва да дадем наръчници на нашите селскостопански производители как да подобрят времето, защото ще се окаже, че те нарушават закона, защото се оказва, че климата не им се подчинява. Благодаря ви пан Лазон. Благодаря ви много. Господин Лазон. Благодаря, благодаря ви, господин комисаре. Селските стопани трябва да бъдат в основата на ОСП. Необходимо е да се умисли каква да бъде архитектурата на ОСП. Бихме искали нещата да се подобрят след 10 години. За трансфера на средства от между двата стълба, вие говорите за член 90 дали комисията иска да следва с стопанска политика а, или екологична политика. Селските стопани искат да живеят достойно чрез своя труд. Но е, може ли да се гарантира, че изпълнението на изискванията по член 123 няма да засегне техните доходи? Относно екологичните мерки, все повече изисквания се налагат по този начин, все повече административна тежест. Член 168 е другият, на който искам да се обърне внимание. Аз читам за доста обезпокоително, че държа Европейският съюз не обръща достатъчно внимание селските стопани. Трябва да имат възможност да инвестират в земята, да се избегне спекулативното а, финансиране. Това, което споменах, за съжаление, господин комисар, няма да доведе до подобряване състоянието на селските стопани. Председателят, както вече ви казах, ще изслушаме отговорите на комисаря. Благодаря, господин председател. Най-напред, новият модел за изпълнение за връзката между Европейската комисия и държавите членки. При сегашната политика, която беше договорена през 2013 година, връзката между комисията и фермера беше определена. Всички правила за достъпност, всички правила за ползване на програмите за подпомагане бяха решени от Европейския съюз. Също имаше и връзки, свързани с изпълнението. Това, което искаме държавите членки сега, че своите стратегически планове да могат да използват гъвкавост и да адаптират всички неща към собствените си условия в държавите членки. и да видим дали те ще изпълняват критериите, както са посочени. Говорим за съществена промяна. Европейският съюз няма да се занимава с дребните детайли, ще определя важните неща, целите ще се залагат на равнище държави членки. Как може да се твърди, че има повече бюрократия? Повечето от тези правила, които имаме на ниво Европейски съюз, упростиха нещата, защото те заместиха тези на национално ниво. Така че това опрости правилата, с които трябва да се образяват селските стопани. Държавите членки, ако правят нещо добро, например по отношение на данъчното облагане и други средства, това ще бъде отчетено в стратегията и Европейския съюз ще дава своя допълнителен принос за това да направим нещо по-добро, например, за младите земеделски стопани, които за сега са едва 6%. Мисля, че това е важно. В доклада Дорфман има 187 предложения – 175, по тях можем да се съгласим по принцип. Останалите са свързани с пари. Разбира се, парите са важни за селските стопани, но като си има предвид това, с което разполагаме, това е най-доброто, което можахме да направим. Сега това е в рамките на дискусиите за МФР да се постигне нещо по-добре. От те 175, от общо 187 предложения, това никак не е лош резултат. Запознахте се с документа господин Агню на социалистите и демократите. Много внимателно се запознах с него. Дерегулирането, за което говорите, вече е част от законодателството, което е свързано, например, с пазарната ориентация. Ние искаме да се променят нещата и това изисква съществени промени. Но трябва да имаме начин за намеса това е записано и във вашия документ. Затова ние правим задължително да има инструменти за управление на риска. Също да се подобрят възможностите за по-голяма тежест на фермерите в преговорите, също да се гарантира по-голяма прозрачност на, на пазара. Така че предложенията са там, те трябва да бъдат финансирани. Е, инструментите за управление на риска за пръв път са задължителни, те съществуват. Е, тоест има доста неща, които са включени в предложението. Господин Никълсън, мисля, че отговорих. Е, говорих за това да се премини от правила към изпълнение. Ние трябва да гарантираме да не се допуска законодателно престараване от държавите членки, така наречения голдплейтинг. Вие знаете, че не е имало индексиране на а, плащанията. Това е въпрос за Комисията по бюджети. Те трябва да се занимават с тези въпроси. Това. И така, това, което хората ги интересува е дали ще има някаква промяна в плащанията, така както мен лично ме интересува как се променят засягащите ми плащания от година на година. Разбира се, ние приветстваме средства, независимо от къде могат да дойдете. А, много романтичен е въпросът за парите. There's also, there's also provision in the... Има също предвиден и по-секторен подход в предложението. Вие говорихте, например, за сектора на говеждото месо и прочее. Сега в регламента се дава възможност да се приложи по-секторен подход към някои от проблемите. Е, това също се струва да се отбележи. Знаем, че доста от секторите са подложени на силно напрежение от време на време. Да, парите са важни, ние трябва да гарантираме сигурност и предсказуемост за селските стопани, но сега сме в труден политически момент заради Брекзит. Наближава 29 марта. Какво може да стане, ако има ам, недобър изход от преговорите? Това е въпрос, по който трябва много сериозно да помислим. Зная, че комисията по бюджетите мисли по въпроса, ние трябва да работим заедно с тях, за да гарантираме такава приемственост в плащанията. Как ще запълним тази дупка в бюджета от 12 милиарда след 29 марта, ако се стигне до, до провал. Така че аз искам да има предсказуемост и сигурност за фермерите. Ние ще предоставяме допълнителна информация за стратегическите планове Изпълнението, за което питахте как точно ще действа, ние всъщност имаме годишни доклади и сега, които постъпват от държавите членки, свързани с изпълнението. Имаме 200 показатели, по които искаме информация от държавите членки към днешна дана и това трябва да бъде намалено значително и да бъде в формат, който да дава добра представа за изпълнението консултантските услуги ще бъдат задължителни. Държавите членки трябва да покажат, че са осигурили такива услуги. Поставянето на горна граждания, граница по плащанията ще се решава от държавите членки конкретно, дали да имат 60 хиляди или 100 хиляди като таван. Сега и държави членки прилагат таван от 50 хиляди на доброволна основа но аз съм за по-добро разпределене на плащанията и съм направил каквото мога от моя страна в това отношение. Цифрите, които цитирате за Ирландия, не са верни. Държавите членки трябва да кажат дали искат да продължават с дадените плащания или не. Някои държави членки 11 на брой имат системата САПС, където са примахнати тези права. Така че трябва да сме по-настойчиви. За младите селски стопани за първ път сега ще бъдат част от една конкретна цел държавите членки трябва да посочат, че правят нещо смислено в тази област. Мерките за упростяване 5000 фермери в Ирландия се възползваха от предварителните проверки, които упростиха нещата. Може да се направи и повече. Това е значителна промяна в начина по който се провежда политиката. Имаме възможност сега, когато се представят плановете на държавите членки, да ги разгледаме много внимателно е, и да се гарантира реално упростяване за фермера, не само за администрацията. Вероятно не сте се запознали с документа преди да дойте тук. Зелената архитектура вече е посочена. Зная, че трябва всичко да обясня, но запознайте се с документа. Моля ви. Новата архитектура по ОСП е доста амбициозна в това отношение. 20% за климатични промени, 40% за в бъдеще. Зная, че това ви притеснява, но доклада на Сметната палата, когато слушате и фермерите в държавите членки, виждаме, че нещата не вървят, много са сложни. Сега ние създаваме стимули създаваме условия, вече се прави. Относно амбицията да се получат повече средства по втория стълб от ОСП. Т.е. трябва да има изискване за по-висока амбициозност в това отношение. Да, вие може да направите вашите предложения за изменения, ние ще ги разгледаме. Господин Агнил, както казах, е, основната промяна е свързана с държавите е, членки, т.е. да работим с тях, а не с фермерите. Има доста законодателство, което е в е, действие. Добър пример е това, което стана в Нидерландия. Съществуващото законодателство как беше приложено за различните сектори. 160 хиляди крави трябваше да бъдат умъртвени в Нидерландия, за да могат да отговорят на изискванията за намаляване на емисиите. Това беше направено от селските стопани в животновъдния сектор, млечния сектор в Нидерландия. Можете да получите допълнителна информация по въпроса, но селските стопани ще имат цели, които трябва да изпълняват в бъдеще. Това отношение. Господин Лазо, економиката е економическа и социална и екологична. Трябва да бъдат изпълнени тези три цели по отношение на всяка от тях. Фермерите трябва да получат плащания за всички тях. Селските общности също трябва да го направят, що се отнася до инфраструктурата. За мен ще е удоволствие, ще бъда много доволен, ако има повече средства за ОСП. Аз посочих какъв е контекста обаче, в който трябваше да изготвим разглежданото сега предложение, но това е въпрос на преговори. Държави членки като Франция посочаха, че не са готови да има съкръщение в ОСП. Ние приветстваме този факт. Надявам се, че всички държави членки ще са на същото мнение, но трябва да изчакаме и да видим. Това е всичко към момента. Сега втория етап. Ако дадем известни компетенции на страните членки, това не означава, че се отказваме от общата сълскостопанска политика. Това първо. Второ, относно младите сълскостопански производители, тук важна роля играят държавите членки за това да има продажба на земя към такива фермери, за данъчното облагане и така нататък. В отговор на вас, господин Мато, заповядайте, имате дума. Комисарио, стамос профундамент. Благодаря ви, господин. Господин комисар, много сме загрижени. Юнкер каза преди няколко месеца, каза следното. Ще продължим с програмите и няма да ги намаляваме, няма по никакъв начин да ги намаляваме. И Европейския парламент поиска да има увеличение на бюджета за периода 2021-2027. Обаче сега виждаме, че с 3,9% годишно предлага комисия да се намали бюджета – това ще има драстични последици за нашето селскостопанство, селскостопанските производители, околната среда. И това е срещу член 349 на договора. Предлага също да се намалят мерките по съфинансиране от 85% на 50%. Не мога да съглася по никакъв начин с това намаляване моля ви да се ангажирате, да се възстановят средствата и да направите това, с което вече се ангажира председателя Юнкер. Това не са големи средства за ОСП, но това е всичко за регионите, особено неодалечените региони. Господин Декастро. Благодаря, господин председател. За една минута искам да кажа две неща. Първо, по бюджетния въпрос и радвам се, че тук е господин Артуи. Шест министра на селските стопан, стопанство защитава своя позиция за общата селско-стопанска политика. Подкрепят общата селско-стопанска политика. Надявам се техния брой да се увеличи и съм сигурен, че ще бъде така. Ние от парламента може да подкрепим тази инициатива, за да можем да получим по-добри условия. В нашата комисия ние казахме, че не е правилно селско-стопанските производители да трябва да платят за безплатно безспорно легитимния избор на британските граждане. Тук не става дума за това, че комисарят днес няма добри новини за нас. Гъвкавостта е нещо добро за здравяването на позиция на сълскостопанските производители, управлението, младите фермери и така нататък. Проблема се корени в цялостната структура защото се страхуваме, че държавите членки ще получат правомощия, които няма да мог, с които няма да могат да се справят и вместо да намалят бюрокрацията, ще увеличат. Благодаря. Благодаря на всички и на вас, господин комисар. Искам да потвърдя казаното от колегата Декастро, както и други колеги защото смятам, че с това предложение, вместо да се намали административната тежест, ще се създаде повече бюрокрация и повече правна несигурност. Вие ни казахте, господин комисар, че трябва да се ориентираме към пазарни инструменти, но в този парламент приехме доклад и резолюция за сектора на овцевътството и козевътството. Това е една скорошна инициатива. Бих искала да чуя за това, бих искала да чуя повече за животновътството, включително и на острови, островите, далеч не е задължително да бъдат най-удалечените региони. Тук има много пречки пред този сектор. Също така говорим за това, че е много важно да помислим за младите сълкостопанските производители. Госпожа Хойбуш. Благодаря ви. Господин комисар, многократно ни казахте, че няма да има ренационализиране, а че ще ще формулирате общи цели, които ще са в сила за всички. Когато гледам обаче какви са целите, виждам, че те са доста различни и участия си противоречат. Ако националните държави могат да си изберат само каквото е, им харесва и да кажат, че нещо е по-важно от тях за опазването на околната среда, климата и така нататък, ще се плъзнам по една спирала надолу. Индикаторите също са слаби. Кога когато държавите членки си направят стратегия, всяка държава тръгне в различна посока, предизвикателствата пред нашите е, селски стопани обаче ще останат. Предизвикателствата са колебанията на пазара, климата и така нататък. Трябва ни една единна ориентация на политиката. Смятам, че вашето предложение не е добра основа. Смятам, че то по-скоро е пропуснат шанс за по-добро добро използване на парите. Подкрепям колегата, който каза оттеглете си предложението и го дайте на господин Хатам. Уважаеми господин комисар, във вашето уводно слово вие казахте, че селскостопанските производители зависят от пряката помощ за доходите от Брюксел. Вие казахте, че 45% е тази помощ. Това е нездравословно. И въпросът не е в увеличаването на помощта за доходите. Не, трябва да увеличим доходите на селскостопанските производители от пазара. За това приветствам вашия стремеж към пазарна ориентация и повишаване на конкурентоспособността на целия сектор. Аз съм като цяло доволен от вашето предложение. Това е нещо, което ще помогне да се засили конкурентоспособността и устойчивостта на сектора, вместо да се разчита на помощ за доходите. Има въпрос. Много пъти чуваме довода, че ни трябва и помощ за дохода на селските стопанства, защото тук мерките са по-стрикни. Моят предшественик поиска да се проведе такова изследване, кои са мерките, които се прилагат тук в сравнение с това, което се прави в трети държави. Дали знаете каква е разликата? Благодаря ви. И powiedziałeś, jak ten мадач, ma и для dla Тоест, не само пазар, но и повече добавена стоеност за селските стопани. Господин Дантан. Благодаря, господин комисар. Честно казано, вие започнахте една добра политика, за да излезем от сложната бюджетна ситуация. Шокът за селските стопани е сложна, както и за вземащите решения като нас. Има високи очаквания от селските стопани от страна на Брюксел. Но от доста отдавна нещата се влушават, що се отнася до доходите. Комисията предлага да се намалят помощите и да се насочат средствата за други цели. Няма магическа формула и тази сложна реалност показва и критиките, които бяха отправени тук. Анализа на въздействието не отчита съкръщенията на бюджета, както и развитието в преговорите за търговските споразумения. Има нещо добро. Селско-стопанската политика е трябва да остане а, обща. Не трябва да има реформа само породена от съкръщаването на бюджета. Необходимо е да се помисли много внимателно. Вие обяснихте нещата доста добре. Вие казахте, че предложенията, гласувани от парламента, са включени във вашия текст. Благодаря ви за вниманието. Мисля, мисля, че забравяме, че цялата комисия работи върху бюджета, а не само комисаря по селското стопанство, така че може би трябва да отправим някои от нашите въпроси към тях, също така и към правителствените ръководители на нашите държави, защото в крайна сметка те взимат решение за бюджета. Господин Вайц. Благодаря, господин председател, господин комисар. Да, наистина, ние селскостопанските производители наистина получаваме голяма част от средствата а, от преки плащания. Смятате ли обаче, че цените са справедливи за нашата а, продукция? А, трябва да обясним а, на гражданите за какво получаваме тези плащания, защото обществото очаква от нас здравословна храна, а, произведена по справедлив начин. Аз произвеждам биологична а, продукция и изпълнявам на 100% вашите изисквания. Къде се среща моя сектор във вашия документ? Само в някаква ниша, къде пише, че биологичното земеделие е върха на селскостопанската политика. А, слагате таван на две крави на хектар и така нататък. С това ли искате да възнаградите селскостопанските производители, които произвеждат биологично и искате да дадете предимство на онези, които с генно са да си хранят свинете? Мерси, месье президент. Благодаря. Благодаря, господин комисар за това, че сте учели основните елементи и приложения от доклада Дорфман. Но виждаме какъв е финансовия пакет. Това е лош сигнал за селските стопани. Ние бихме ли да се запазят средствата за ОСП? В това отношение имате подкрепата на Комисията по бюджетите. Аз приветствам усилията, които полагате, за да се намали сложността на процедурите, макар че имам някои съмнения, свързани с ефикасността на това упростяване, но въпреки това тя остава приоритет. Това е началото на преговорите. Вие в началото казахте, че Франция ще подкрепи пакета за ОСП. Кажете на вашия колега по бюджета, господин Оттенгер, да не казва, че се говори двусмислено от страна на Франция. Общата селскостопанска политика не е само въпрос на бюджет и регламентиране, е на кохерентност между политиката на свободна търговия и политиката, която иска да гарантира суверенитета и сигурността на продоволствените доставки. Трябва да има последователно между общата селскостопанска политика и търговската политика. Ние искаме да се стига до, до фалит, защо, заради внос това би било недопустимо. Така, сега не мога да давам вече толкова време. Госпожа Слана. Благодаря ви за усилията. Напълно ясно е, че с вашата работа ви се опитвате да задоволите интересите на всички страни членки. Със сигурност има някои неща, които ни разочароват, неща, които искам да подобрим. Говорите за пари, които трябва да бъдат дадени на сълскостопанските производители. Аз не мога да се съглася с намаляването на парите по втория стълб, но тъй като си говорим за пари, искам да попитам защо имаме различие между сълскостопанските производители в страните членки. Защо френските селскостопански производители получават двойно в сравнение с румънските? До този момент това бяха различни разходи, сега обаче те ще станат равни. Мога да кажа, че производителността в страните членки е, от Източна Европа е по-висока, защото те не са толкова индустриализирани. To są tylko słowa, a to, co proponuje... Вие казахте, че сте за по-справедливи плащания, разпределене на плащанията. Но това, което се предлага, противоречи на казаното. Въпросът ми е следвания. Ако искате да има предварителни условия и ако искате да не са обвързани плащанията с върховенството на закона, какво ще се направи по отношение на онези, които не е, изпълняват договорите. Какво предвиждате за селските стопани в Польша? Е конкретният ми въпрос. Очевидно всичко това има своите разходи. Разполагате ли с данни за това колко ще струва това, което се харчи от е, европейския бюджет в различните държави членки. Говорихте за екологичните мерки, казахте, че за сега това е провал и сякаш е, го загърбвате. Ще се откажете ли от е, закрилата на климата? Това било парадоксално. Селското стопанство ли трябва да защитава климата? Вашите предложения също не се достатъчно, не обръща достатъчно внимание за био, на биопроизводството. Благодаря, господин комисар. Добре дошъл в нашата комисия. За при Хрватска имаше преходен период до 2022 година. До тогава хрватските фермери ще щяха да получават част от преките плащания от хрватския бюджет и друга част от европейския бюджет. С оглед на обявените съкръщения на средствата по ОСП, Хрватска ще бъде първата държава в Европейския съюз, която няма да получи пълната сума, която беше определена в договора за присъединяване. А всъщност тази сума трябваше да помогне на Харватска. Финансирането за савските райони е намалено с 25%. Как това ще се отрази на ситуацията в Харватска? Комисар, една теза, един въпрос към вас. Относно тезата, много добре знаете, че не одобрявам намалянето на бюджета, но в същото време тук искам да ви предоставя една теза. Всички говорят, че ОСП се намаля като бюджет заради миграционния поток. А в случая ние използваме парите от, от ОСП за предотвратяване на вътрешната миграция от селата към градовете – реално с по-малък бюджет ние стимулираме точно този процес на миграция, а, а чрез ОСП ние може да спрем този процес, като даваме достойно, а, достойно подпомагане за, за тази цена. И отделно преди няколко месеца приехме доклад за пчеларството. Не виждам а, да има нещо, което да е свързано с финансова подкрепа в бъдещето ОСП за услугата опрашване, от която зависи 80% от растителните видове. Как ще подпомогнем пчеларството? Uh, Карен Каденбах. Член 27 говори за индикатори е, за постигане на определени цели по на е, околната среда. Член 11 е, казва какво страната и членки трябва да включат в своята система с условия и стратегическия си план. Това, което сега се предлага, по-малко от а, е, е, това, което е към момента. Например, не се забранява използването на пестициди на, на нито един вид е, площа. А, а наша основна загриженост е да запазим биоразнообразието. Благодаря, господин комисар. Аз се занимавам с селско стопанство. 400 милиарда евро за, в бюджета. 300 хиляди ни предлага комисията. Британския принос 27 милиарда. Когато Като направя сметките, липсват 15 милиарда. Къде са отишли? Брекзит изглежда само алиби, за да се съкрати бюджета, който е много по-силно съкратен, отколкото това, което е внасила Великобритания. Благодаря, господин председател. Господин комисар, в началото си изложение подчертахте общите неща в общата съску-стопанска политика. Вие казахте, че те са гарантирани във вашето предложение. Когато го разгледам в подробности, обаче, виждам, че се запазват свързаните плащания върху 27 продукта. В някои държави те достигат до 13%. Когато виждам колко средства могат да бъдат трансферирани между първи и втория стълб и обратно, когато гледам, че по втория стълб имате само 30% минимални квоти за екологична политика, че предлагате до 75% от инвестициите да могат да бъдат поети от Европейския съюз, се питам къде са общите неща и няма ли това в крайна сметка да доведе до ренационализация? Господин Фланаган. Е, е, Благодаря много. Преди няколко години, ако някой ще ми каже, че ще имаше съобщение по ОСБ, ОСП, Щях да кажа, ако живеех в града, че не ме интересува, но всъщност е, това интересува всички. Всички, които живеят в селските райони в моята страна. Това, което се прави, е равносилно на пладнешки грабеж. За съжаление, не можете да преразпределяте нещо, което нямате. Тъй като няма да има кой знае какво да се преразпределя, ако стигнем до ситуация, при която се съкръщават плащания, които са над 60 хиляди и също се отчитат и разходите за заплати. Всичко това се обмезвисля. Ще има хора, които твърдят, че са селски стопани, но ще си плащат сами щедри заплахти и ще източват ОСБ. За какво преразпределение става дума? Няма да има а, такова. Ще има ли някакви съществени промени в ОСП? Аз не виждам никаква връзка с доклада на господин Дорфман. Ако имаме сегашната ситуация, как може да твърдите, че няма да я базирате на това, което беше направено преди 27 години? След като не говорите за това какво стана преди 27 години, трябва да говорите за това какво се прави сега. Вие игнорирахте това, което казваме и това го правите непрекъснато. Приключвам, господин председателю. Така, вие говорихте двойно повече, отколкото можеше. А, аз имам един коментар и един въпрос. В началото коментара. Искам да заявя съвсем ясно, господин комисар, че според мен е напълно неправилно а, парламента да се изказва като последен. Първо отидохте при всички останали институции, информирахте пресата, а най-накрая идвате при, при нас. Това не е правилно. В началото казахте, че хубаво, че тук има много депутати тази вечер. Това е така, защото в парламента сме по-учтиви, отколкото в комисията. А, иска, вие казахте, ще има ам, допълнителен персонал какви, какъв персонал, който е работи в селското стопанство или бюрократи. Ако в селското стопанство за мен като социал-демократ е важно това да бъдат хора, които получават социални осигуровки. За, за мен е недопустимо това да бъдат работници, които ще работят на черно и така нататък. Ясно е, че ще работят и членове на семейство, за това трябва да говорим, но да се подпомагат а, плащането на заплати на работници с европейски средства е допустимо само ако те работят а, на светло. Решението на Европейската комисия и на комисаря да информират и журналистите те, те имат право да го направят. Има неформален съвет. В четвъртък ще става думата за участието на депутатите. Господин Катайнен. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissaari osa esityksistä. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря за неговото е, изказване. Някои от предложенията са голямо предизвикателство те обаче показват воля за промяна в съществуващата ОСП. Важно е, че се предвиждат компенсации и за райони, които са необлагодетелствани в природно отношение. но не се отчитат кратките сезони за производство в някои райони. Ние не можем да приемем съкръщение на средствата за развитие на селските райони. Бяха приложени много добри мерки в екологичната сфера и сега тези, които постигнаха успехи, сякаш се наказват за своя успех. Някои намалиха размера на своите ферми, за да намалят разходите си. Това, което се прилага допълнително, ще доведе до намаляване на печалбите в селското стопанство. Благодаря. Това, което пробужда най-много съмнение в вашето предложение, е новата система със стратегическия план. И това, за което и вие до някъде казахте, ренационализация. Също така урязването на бюджета е нещо, срещу което повечето в този парламент сме против. Имам един конкретен въпрос към вас. Защо изваждате регламента за фонда за развитие на селските райони от структурните фондове. Виждаме, че с това ще създава едно неравно финансиране, тъй като няма критерии за изваждане на този фонд от структурните фондове. Каква е тук насоката? Защо няма инициатива за жените в селските райони? Жените са много важни за политиката за развитие на селските райони и нищо не се споменава за тях. И също така, ако не се одобри това предложение или не се одобри финансовата рамка, какво ще се случи? Това е моят въпрос към вас, последния въпрос.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 не получих отговор на въпроса колко точно ще бъдат съкръщението, с колко пари ще се разполага. и един конкретен втори въпрос. Говорим за първи и втори стълб. Вие казвате консултативни органи, малки и средни предприятия, научно-изследователска дейност. Не може обаче ам, да се поставят високи изисквания, обаче да нямат е, пари. Е, е, току-що бяха закладни 6000 крави и ако обща селскоспанска политика не бъде изпълнена добре, фермерите ще фалират. Как да ги убедя да останат тогава в бранша? Господин Кушмак. Благодаря. Господин комисар, Няколко думи относно стратегията. Казахте, че напускането на Великобритания ще струва 12 милиарда годишно. Защо тогава комисията предлага да се определят нови приоритети, които ще искат още милиарди, което ще означава да се правят съкрещения при сега съществуващите политики. Това е много странен подход, много странна стратегия. И втора една тема, която беше повдигната тук в залата, а именно сравнението с преките плащания между старите и новите страни членки. Това, което се предлага сега, е, са просто козметични а, промен. През 2027 година, ако не се изравнят плащанията, новите страни членки ще могат да повдигнат обвинение срещу комисията за дискриминация на сълскостопанските производители в тези държави. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, аз приветствам това, че се стремите към конвергенция между изтока и запада. Потискащо е, че в края на а, мандата Балтийските държави а, и а, Литва в частност а, са под средното европейско равнище не е изпълнено изискването да се достигне средната европейска стоеност. Сълскостопанският производител в Литва и в Балтийските държави, за тях това означава, че те не работят в нормални конкурентни условия. Сълскостопанските производители смятат тези условия за лоши. Има петиция, подписана от 2000 литовски сълскостопански производители. Трябва да се направи нещо защото не може правилата да въжат само за някои държави. Трябва да има едни и същи условия за всички държави. Благодаря, господин Калиновски. Запропонована формула конвергенции змniejsza... Благодаря, господин председател. Конвергенцията, към която се стремите с толкова различни субсидии, няма да бъде възможна. Вие предлагате формулата да се приложи едва от 2022 година. Следващия ми въпрос е свързан с гъвкавостта между двата стълба. А, също така плащанията, свързани с производството. Предлага се да се намали горната граница. И още един въпрос във връзка с плащанията. Ние не познаваме анализите, за които говорят. Ако сега, ако се запазят плащането от този момент, ще се влушат условията за конкуренцията. Относно бюрокрацията, тя, тя няма да, да намаля за малките предприятия, господин Дорфман. Извинете, е, благодаря, господин е, комисар. Мисля, че някои неща, които се съдържат в вашето предложение, ми харесват. Е, имам предвид пазарната ориентация, зелената архитектура, там има доста интересни неща, въпреки че трябва да внимаваме това да не създаде проблеми по втория стълб заради промени по първи, но когато стигнем до подробностите ще ги изясним. Когато става дума за нов модел за изпълнение, надявам се да сте прав това оптимистично очакване за намаляване на бюрокрацията а, надявам се да стане, но аз се превръщам постепенно в Тома неверни и не вярвам, докато не го видя. Защото започнахме с добри намерения и се провалихме до този момент. А, тук се повдигна въпрос какво е съответствието между това, което предлагате моят доклад, вие казвате 90% е доста щедра оценка, доста висока оценка, защото аз поне не намерих такова високо съответствие. Въпреки, че наистина някои от моите предложения се държат и във вашето. Искаше ми сте да проявите повече кораж по отношение на първия стълб когато там се похарчат повече средства, трябва да се види оставащите как да се насочат по-добре, за да има все пак някакъв ефективен таван накрая. Мисля, че вашето предложение се нуждае от редица добре но за това сме ние в парламента, за това ще работим през следващите месец. Господин Дорфман. Това бяха комплименти към комисар. Надявам се да ви, да ви е разбрал. Господин Буда. малко, господин Буда, първо, относно а, таваните. Условията в Европа са изключително различни, затова централното уреждане на въпроса е вредно. Така че това намаляване на таваните трябва да се направи от страните членки поради различни регионални условия. Втори въпрос, а, като на господин а, Дорфман, относно плащанията по втори стълб, Трети, трети въпрос. Липсва ми базовата премия, базовото плащане, към което се прибавя около козината и така нататък. Това основно плащане съществува ли? И четвърти въпрос относно намаляването на бюрокрацията към фермерите. Може би трябва да сложим таван на броя на административните служители, които работят в ОСП и, тогава там да се намали тавана и тогава ще се намали бюрокрацията. Хубава ви е идеята, но дали тя ще стигне до съскостопанския производител е друг въпрос. Благодаря. Сега господин Буда благодаря, господин председател. Господин комисар, ние ценим вашите усилия, усилията на Европейската комисия, но също сме недоволни. Бихме искали да има по-бърза конвергенция, да има адекватно ниво за държавите членки. Сега говорим за горна граница на плащанията. Има държави членки, които имат големи стопанства, ние имаме близо 3500 такива ферми в Румъния. Малките и средни ферми трябва да бъдат подкрепени, тъй като в противен случай няма да могат да устоят на пазара. Не бива да забравяме за останалите селски стопанства. Сега говориме и за гъвкавост. Господин комисар, откакто съм евродепутат, обсъждаме въпроси, свързани с гъвкавостта. Аз вярвам, че фактът, че вие прехвърляте доста отговорност в държавата членка, ще доведе до намаляване на административната тежест. Аз бих искал доста правила да бъдат стандартизирани и да въжат еднакво във всички европейски държави. Госпожа Рибейро. Господин комисар, аз сериозно съм обезпокоена от последиците за програмата ПОСА и това може да бъде Троянски кон, интегрирането на най-отдалежените райони в стратегическите планове на държавите членки може да постави под въпрос подкрепата за ПОСАЙ. Това е програма, която трябва да се разглежда отделно. Не е приемливо, че най-отдалечените райони са наказани по три начина. Първо, намаляванията в ПОСАИ програмата. Освен това, президента Юнкер гарантира, обеща, че ще гарантира това, но има 25% съкръщение на средствата за селските райони. И някои държави членки не достигат до това. Няма, има ренационализация Фермерите сега трябва да плащат за Брекзита, за кризата на пазара. Ние не отговаряме на потребностите на европейските селски стопани. Благодаря. Аз не разбирам защо се прави предложение, което не отчита за това, което е необходимо, това, което е правилно. Ние си навреждаме сами от самото начало. Защо да не е възможно да постигнем цели, които са необходими и продълженията да са в тази насока. Относно втория стълб, Направили ли сте оценка на въздействието въобще по начина, по който може да направите съпоставка между реалността на място и вашите планове? Господин Бренан. Господин комисар, вие казахте, че Брюксел повече няма да предписва а, колко дървета на хеткар трябва да има и че наличието на дървета няма да влияе върху мерките и плащанията на съскотопанските производители. Последните планове не споменават броя дървета. Това е подобряване, но това не означава, че ще видим повече дървета в селските райони, защото селскостопанските производители ще продължат да се опасяват, че комисията, ако засъдят те дървета, ще престане да смята земята за пасище, например. Важно е да се изпрати ясен сигнал, че повече дървета са нещо добро за селскостопанските райони. По този начин селскостопанските производители ще могат да диверсифицират своите приходоисточници, да подобрят снабдяването с вода и да повишат биоразнообразието. Следващия оратор – Виждам тук пет добри неща. Първо, имаме таван на плащанията. Имаме положителни мерки за младите селскостопански производители. Укрепва се взаимовръзката между селскостопанските производители и обработващата промишленост и инициативата интелигентни села. Прекрасна идея. Но как ще можем да успеем с по-малко пари в фонда за сближаване и фонда за развитие на селските райони, как ще успеем да направим всичко, което се предлага, при положение, че парите ще намалеят. Тези стратегически планове, които трябва да се подготвят от държавите членки, дали те няма да създадат проблем с непрекъснатостта на плащанията. Това планиране няма ли да е голяма тежа за държавите членки и за екологизирането, нещо, което ще даде повече неравновесие между държавите членки? Е, Съкръщенията преди първия стълб и драстичните промени във втория поставя доста въпроси. Комисията ще финансира други политики, като управлението на миграцията, например, за сметка на това. За Франция тази реформа е 440 милиона годишно. Протекционистката политика, която се води от световните сили, например, фармбинг, е резултат не от лошия Трамп, а съществува още от Обама и защитава фермерите в САЩ, им помогна да излязат от кризата, докато европейските фермери мрат като мухи. Дали ще се стигне до допълнително съкръщение по първия стъп? Ще бъдат ли отчетени спецификите на различните сектори? Трябва да защитим селските стопани и техните доходи. Това, което предлагате, има за цел да се даде на държавите членки разработката на стратегически планове. Защо не? Но има несъответствие, тъй като особеностите на държавите членки не са отчетени. Защо? Господин Золо има думата. Грация, президенте. Е, грация, комисарио. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Трябва да кажа, че имам а, доста задръжки във връзка с вашето предложение, въпреки че се опитвате да ни успокоите. Говорим за обща сълскостопанска политика. Ще повторя това, което казахте. Комисията ще зададе целите и ще предостави на страните членки гъвкавостта да определят а, окончателните правила. Това означава, че ще има най-различни правила. А, може би и такива, които да снижат стандарта, за да увеличат конкурентоспособността. Това ще доведе до нехомогенна европейска система, може би с нелоялни практики. Можем да си говорим за гъвкавост, но ни трябва обща режисура, така да се каже, защото все пак говорим за обща селскостопанска политика. Благодаря, госпожа Датос. Thank you. Commissioner, благодаря. Господин комисар, 75% от произвежданата в Северна Ирландия стопанска продукция, включително и продукцията на говедовътството, отиват в Обединеното кралство. Но вие продължавате да защитавате политиката на защитния механизъм. Тази седмица в списанието Irish Farmer Journal, предполагам, че го четете като ирландец и като комисар, беше посочено, че се водят преговори между Европейската комисия и ирландското правителство. Ирландските селскостопански производители се намират в абсолютно ясно положение. Ние не можем да заместим това, което изнасяме в Обединеното кралство, не можем да заместим този пазар с други пазари. И това е нещо, което ще намали цените на продукцията на ирландските и европейските сълскостопански производители. Вие говорите за въздействието на Брекзита – но не говорите за въздействието на Брекзит върху ирландските, европейските селскостопански производители и цялостния сектор на производство на храни. Коментари без микрофон. Доволен ли сте от това? Отговор не се чува. Господин Бранан, моля да говорите в микрофон, казва председателят. Следващия оратор. Господин председател, господин комисар, понятието реформа е твърде гръмко за това, което а, предлагате. Ком... Комисията ще похарчи за субсидия на селското стопанство 356 милиарда евро. Една голяма част от тях ще отидат за производство на месо и на мляко. Всеки ден ще страдат животни а, по време на отглеждането на транспорта, варварско убиване. Имам е следния въпрос. Този парламент многократно се изказвал против използването на европейски средства за отглеждане на бикове за борба с бикове. Преди два години този парламент гласува с мнозинство срещу това. Правилата трябва да се променят така, че това да се промени. И сега, господин комисар, искам ясен отговор на следния въпрос. Кои условия ще направят така, че новата политика да не позволява отглеждането на бикове за бикоборство с европейски средства? След като не могат да се финансират конопени плантации, явно трябва да бъде възможно и да не се финансира отглеждането на бикове. Господин Сантос. Е, благодаря. Господин комисар, няма много време, за това започвам по същество. Загрижен съм относно позицията на Европейската комисия за програмата ПОСЕЙ. Председателя на комисията пое задължението да не намалява бюджета на тези програми, защото те се оценяват положително от Европейската комисия. Те са важни и отговарят на специфични предизвикателства. Там в тези програми става дума за запазване на производство на мляко в крайно отдалечените региони. Също така съм много загрижен във връзка с съкръщенията на средствата за развитие на селските райони, тъй като това ще даде отражение. Много е важно програмите по СЕИ да се запазят в пълен ам, обхват, ам, тъй като там е възможно и адаптиране към регионалните м, условия. Господин комисар, ако отидете на Азорските острови, а, ще видите, че там има много конкретни условия, ще има много конкретни е, въпроси. Това може би ще ви помогне да си коригирате е, позицията. Eh, eh, господин Калер, е, благодаря, господин комисар. Благодаря ви, че дойдохте при нас. Много ви критикуваха, както от ляво, така и от дясно, но това е добре. Това означава, че вашите думи е, е, са право е, в проблема е за една държава като Белгия с два региона, които имат отделна селско-стопанска политика, тъй като съм депутат от такава държава, се питах дали регионите е, и ще имат право да представят отделни е, планове или трябва да го прави само националната държава. Ако няма доволни след края на преговорите, значи преговорите няма да са бъде добре. Ако всички критикуват по-малко, значи, че има хубава дискусия. Госпожи и господа, вече е, се изказаха всички, които желаяха да вземат думата. Това означава, че е, сега ще дадем време на комисаря да отговори виждам, както и беше очаквано всички, че има много сериозен интерес. Първо ще кажа нещо общо за Посей. Много оратори говориха за това. Он, особено у нези, които са пряко засегнати от това или представляват региони, които са пряко засегнати. Аз ще привлека вниманието на председател Юнкер към този проблем, както и вниманието на колегата ми комисаря, който отговаря за бюджета. Това е програмата, която е поставена също условие, както всички други програми, с изключение на схемите за снабдяване на училища с плодове, зеленчуци и мляко. Много подкрепям това, което каза господин Декастро. Кастро за това, че партньорите на държавите членки имат своите задачи. И тук също така ние ще определим финансовите и човешките ресурси предварително. Последния път, когато обсъждахме този въпрос, казахме, че е много късно да се подпомага държавите членки след като е прието законодателството, защото те могат да не тълкуват законодателството. Аз го казвам това конструктивно те започват да тълкуват по начин, който не е очакван, примерно за Европейския парламент или за комисията. За това ние смятаме да подпомогнем държавите членки с стратегическите планове, да им кажем какво точно очакват от тях с законодателите. 22 държави членки от общо 27 изразиха своето одобрение на допълнителните, за допълнителните средства в бюджет на ОСП. Но вие знаете, че за да се получат повече пари, е необходимо да има единодушие. И много от държавите, за които вие говорихте, са много силни в позицията си в съвета като застъпват като приоритети за финансиране такива сфери като сигурността, например, и други. Господин Тартино го каза много добре. Както каза председателят на комисията по бюджетите, това е началото на процеса и ние ще работим, за да получим одобрение. И се надявам, че вървим в правилната посока за това. Беше тук споменат въпроса за овцевътството, козевътството, младите селскостопански производители. Точно това е част от новия модел е, че държавите членки ще предлагат своите приоритети. Те ще имат повече гъвкавост и в това, и при изпълнението. По този начин държавите членки няма да трябва да прилагат някакво универсално решение, те ще взимат решения, които са подходящи за тях, за техните стопански производители. Това е отразено в някои от нашите идеи. За първ път младите селскостопански производители са изрично включени в европейска политика. И държавите членки също така трябва да внесат предложения. И ние смятаме, че Европейския съюз заедно с държавите членки може да гарантира тази приемственост между поколенията. Това е нещо, което е съвързано и с социалното сближаване. Госпожа Хайбек. Въпросите на управлението изискват всички заинтересовани страни, включително и неправителствените организации, които се занимават с опасно околната среда, трябва да бъдат консултирани при изготвянето на стратегически планове. Всички заинтересовани страни трябва да участват в консултацията. Не сме правили съпоставка с трети държави, но ако ви имате конкретни данни, Разбира се, ще съм благодарен. Ще проверя как стоят нещата в моите служби. Разбира се, ако има някакви данни, това ще бъде добре. Ние се отказахме от преките плащания. Но нека да не забравяме, че можем още утре, извинете, да отменим преките плащания, но от това никой няма да има полза. И знаем, че е важно да се балансират нещата, защото много от нещата, които прави Европейски съюз, позволя да се избегнат по-сериозни проблеми. Господин Дантан и други говориха за това, че сме в сложна позиция. Да, разбира се, това е така. И това се отнася и до Брексита. Отегля се голяма държава членка. Това означава сериозен удар и за финансите на Европейския съюз. 20 милиарда за цел Европейски съюз, от които 12 милиарда са за ОСП. Ние знаем за това, че Обединеното кралство е било нетен вносител в бюджета. Тоест, това означава, че трябва да се потърсят допълнителни средства и държавите членки също трябва да помислят за това. Много категорично застъпвам позицията, че е необходимо да се мисли за продоволствената безопасност. Как да мислим за това гледна точка на традиционното или биологичното замеделие? Ние в втори стълб предлагаме голяма подкрепа за биологичните селски стопани, но вие искате да има изключително само за тях подкрепа но все пак има някои правила и те трябва да се прилагат. Ние наскоро преработихме регламента за биологичното състопанство. Така че господин Хойзинг може да ви просвети по този въпрос. Искам да приветствам това, което каже председателят на Комисията по бюджетите за необходимостта от повече финансова подкрепа за бюджета – и той смята, че ОСП трябва да бъде подкрепен. Това е много добре, че така смята председателят на комисията по бюджети. Но ако говорим за преките плащания, аз мисля, че вие ще съгласите, че ще бъде много сложно да се променят нещата в първи стълб и много по-лесно във втори стълб държавите членки в крайна сметка могат да решат да а, заложат повече пари в бюджет, бюджет на Европейския съюз, в първи стълб или втори стълб, в различни програми. И ние Знаем, че държавите членки имат възможност да прехвърлят средства от първи стълб във втори стълб в размер на 15%, ако става дум за финансиране на екологичните мерки. Съгласен съм с вас, търговската политика трябва да бъде сериозно осмислена и не изолирано и трябва да се мисли за търговската политика и за въздействието и върху европейското съкстопанство. Разбира се, тук и Европейския парламент и държавите членки имат своята роля. Например, наскоро имаше преговори с Австралия и Нова Зеландия. И това са съвсем нови неща от последните една-две седмици, така че Търговията също е една сфера, в която можем да отразим това, което е важно за сектора. Госпожа Злана говореше за външното сближаване. Да, разбира се, тук можем да направим повече, но това също зависи от това какви са бюджетните изисквания към нас. Така че, разбира се, всичко зависи от това с колко пари ще разполагаме и какъв ще е резултатът от преговорите. И Разбира се, тук става дума не само за държавите на изтока. Мисля си, че Литва бележи половина увеличение. И Латвия също. Същото въжи и за Естония. Португалия също така извлече определени предимства. И между другото, не говорихте за проблемите с наводненията в Литва и за парите, които бяха получени за борба с последиците. И нека да не забравяме, че като резултат от ембаргото на Русия ние мобилизирахме 1 милиард и половина, за да подпомогнем европейските съкстопански производители – и успяхме също така да получим средства отново от е, сегашния комисар, отговарящ по бюджета. Ние говорим за, частни, за частното складиране, за интервенции от публичния сектор и благодарение на средствата от Европейския съюз много селскостопански производители успяха да оцелеят, особено през трудната 2015 година. Да, знам каква е позицията на Полша. И сегашната екологична архитектура се замества от нова архитектура. Ние не се отказваме от за просто го правим по-ефикасно. И според мен правим го по един по-малко осложнен начин. И всичките доклади, които четем, посочват, че сегашната политика не работи, що се отнася до условия, свързани с околната среда. И искам да ви уверя, че споразумението за присъединяването на Харватия беше изцяло спазено. Вие говорихте и говорихме за това наскоро в България. Това решение трябва да бъде единодушно. Държавите членки трябва да дадат своя принос включително що се отнася до бюджета. И има държави членки, които не искат да плащат повече, а други държави членки не искат да получават по-малко. Т.е. трябва да се потърси баланс. И това какво ние имаме? Имаме изрична подкрепа за инициативата Интелигентни селища и чухме тук ясна подкрепа за това. И не правите, че ще има отделно предложение за опрашващите насекоми. И ни увеличаваме бюджета също и за пчеловъдите до 60 милиона евро. Така че пчелите са признати и то по положителен начин. И на госпожа Каденбах искам да кажа, че най-скоро време. Също така ще внесем предложение за опрашващите насекоми. И вие знаете моята позиция за това. Аз съм изказал и преди в Европейски парламент. Към госпожа Дале. и числата. Основната цифра за Европейски съд 27 22 милиарда, ако сме чули правилно. 382 милиарда. Сега се очаква 365 и нивото на съфинансиране беше намалено с 10% пункта. Не 10%, а 10% пункта. Така че има и изравняване между структурните фондове и Европейския фонд за развитие на селските райони. Това обаче е само едно предложение за привеждане в съответствие на средствата за тези фондове. И това са средства в допълнение към фонда за регионално развитие и за развитие на селските райони, извинете. И ние трябва да намерим тези средства, особено що се отнася за втори стълб. Господин Линц, не знам откъде сте разбрали за 65% инвестиции. Но, честно казано, никога не съм чувал за този показател. Може би аз нещо съм се объркал. И сега доброволната обвързана помощ. Знам, че Германия е срещу това. Това е единствена държава, която за нищо не използва този вид помощ. И обаче все пак не представлявам само Германия, представлявам всички 27 държави членки. В нашето предложение ние намалихме до 10% тази помощ, но също така предвиждаме още 2%. И така че отразихме и това. Но отново всичко това подлежи на преговори, включително и конкретните цифри. Господин Фланаган. Много бях изненадан от това, което вие казахте. Ако определянето на горната граница няма да спести много пари, то това ще бъде много странно. Държавите членки ще трябва тогава да предложат нови програми за преразпределение, така че да бъдат облагодетелствани малките, древните селкостопански производители. Така че ние вече, както казах, предвиждаме доста голяма гъвкавост за държавите членки. И аз го подчертавах много пъти. Това е начин по който можем да направим нещата. В нашето предложение на комисията точно това се има предвид. И разбира се, ако получим изменения своевременно, ще ги обмислим. За първ път имаше възможност да чуем мнението на парламентарната комисия. Преди това нямаше такава възможност. И чухте обясненията на председателя. Омнибус, омнибус се занимава с много въпроси, като действителни селскостопански производители, активни селскостопански производители – ние предлагаме различни решения и в държавите членки се предлагат различни решения и уважаваме независимостта на държавите членки. И аз мисля, че 100% от средства трябва да отидат в ръцете на активните, действителните селски стопани. А черната економика е нещо, което трябва да се борят държавите членки. Те трябва да се борят с укриването на данъците и други подобни явления. Е, защото също така, ако става дума за парите на Европейския съюз, трябва да се обърнем към Олаф. Финландия е един добър пример за повече гъвкавост. Включихме много искания на финландското правителство, например Нордигейт, нещо, което вие не споменахте, конкретната подкрепа за справяне с климатичните условия. Госпожа Агилера беше загрижена от стратегическите планове. Аз казах, че ще разработим начини, по които ще можем да разсеем вашите съмнения. Ако ви смятате, че има конкретни проблеми за Испания, разбира се, готови сме да работим с вашия нов министр, когато вие несъмнено подкрепяте. Председателят ми подсказва, че трябва да приключим и то много бързо и упростяването. Ще направим всичко, което можем, за да упростим живота на селскостопанските производители. Очаквам и вашата подкрепа. Господин Карновски спомена годината 2022. Това е първата финансова година. Разбира се, е, зависи всичко от това, доколко ние бързо ще свършим работи в Брюксел. И вече има някои изключения за младите сел-стопански производители. Държавите членки ще определят цели. Питър, говорихте за горското стопанство. То ще играе много важна роля, свързан с изпълнението на целите за климата в стратегическите планове. И трябва да бъдат направени предложения в тази насока. Споменах държавите членки. Те действително трябва да направят нужното и да излязат с предложения. Оставаме една минута. Няма да обсъждам Брекзит тази зала. Ще имате и много възможности да повлияете на британското правителство да излязат със силна позиция но ние се вълнуваме от съдбата на ирландските селски стопани. Относно въпросите, свързани с хуманното отношение към животните, здравето на животните, разбира се и на хората. Това всичко вълнува обществото и трябва да намери своето отражение. Това е една от девете конкретни цели. Конституционната позиция на Белгия ще бъде отчетена в предложението, както го правим по всички други въпроси, както и конституционното положение в много други държави членки. знаят, че има трудности в Испания и други страни. Това е чувствителен въпрос, който трябва да бъде отразен в окончателното предложение. Не съм отговорил на всички въпроси, но предполагам, че успях да отговоря на повечето от тях. Благодаря ви много, господин комисар. Аз мятам, че най-слабата точка са инструментите за предотвратяване на кризата. Как, как да се коригира това? Как, как да се коригира това? Как да се коригира пазара? Имаме проблем пазарен. И освен това, особеностите на селското стопанство, както стана ясно, понякога имаме много дъжд, след това твърде голяма суша. Как да се коригира това? Как да се подкрепят а, фермерите? Окей. Okay. Should, uh, Dziękujemy bardzo, za you very much. And e, now it's time for our committee, it's time for our reporters